Voilà, allez. Bonjour à tous. Dans le cadre des discussions sur le cluster... Здравейте! Във връзка с първата тема, е трафика на нелегални оръжия, ще, се, ще говорим с господин Микел Рорн. А, а, с господин Роренбар, с госпожа Шътел, която ще говори за организираната престъпност в Европейския съюз. Фабио Марини, шеф du сектор de lutte contre le trafic. Господин Фабио Марини, ръководител на работната група по огнестрелни оръжия в Генерална дирекция вътрешни работи на Европейския съюз. Господин Ив Голети, председател на Камерата, националните синдикати на производителите на оръжие в Франция, който ще говори за нелегалната търговия на огнестрелни оръжия. Предложението ми е следното. А, господин Ротенбак, господин Марин и господин Голети да се изкажат всеки в рамките на 10 минути, след което да преминем към въпросите и отговорите. Като първо ще дам думата на господин Яколино и е, след това към координа... на координаторите от политическите групи. След това ще чуем отговорите на ораторите и ако има допълнителни въпроси, ще преминем към втори кръг. Заповядайте. Thank you very much, dear members of... Благодаря много, уважаеми евродепутати, дами и господа. От името на Европол искам да изкажа нашата благодарност за това, че ни поканих на тази важна среща. Що се отнася до трафика на оръжия и организираната престъпност в Европейския съюз, имаме два източника на информация от държавите членки към Европол. От една страна трансграничните разследвания а, по темата на сериозна и организирана престъпност и тероризъм. Това е оперативна информация, която постъпва всеки ден, заедно с а, заявленията за подкрепа, когато оперативно се подкрепят тези а, разследвания с а, анализ и координация. Извършваме това като в нашата функция на информационен хъб – ние, разбира се, не използваме тази информация само за да подкрепим оперативните а, дейности на държавите членки, но също така а, имаме и една стратегическа гледна точка, за да идентифицираме предстоящите развития и бъдещи а, заплахи и също така сме в готовност да информираме съответните правоохранителни агенции а, своевременно. Най-важният принос, който получаваме, това е при оценката на а, заплахите, така наречения СОКТА процес. Това е началото на новия процес на формиране на политиката и е един от най-подробните начини за изследване, който съществува в Европейския съюз. Той се основава на принос на държавите членки, агенциите а, по правоохранителна дейност, също така координацията с трети страни и партньорски агенции, като Frontex и Еврожуст и а, Интерпол и много други. Също така получаваме информация за тази оценка на а, заплахите от частния сектор и от академичните кръгове, за да можем да оценим цялата информация и да я включим в тази оценка. Методологията за оценката е от комисията и от другите държави членки е одобрена. Държавите членки попълват въпросник и конкретно се обръщаме към тях за стратегическа информация, що се отнася до заплахата за трафик на оръжие. На основата на докладите, които предоставят държавите членки на Европол за СОКТА, заплахата на нелегалния трафик за огнестрани оръжия означа... остава ограничена. Само три държави са докладвали за трафика на огнестрани оръжия като висок риск е доста ограничен като размер в сравнение с другите е, заплахи. Връзката е изследваме също с сериозната организирана престъпност. Групите, които сме идентифицирали, които участват в трафика на оръжия, не са само а, свързани с трафик на огнестрелни оръжия. Така че няма смисъл да се разглежда това като отделна тема. Всички теми са полипрестъпни, много престъпни групи, което е отново една тенденция в оценката на заплахите. Надявам се, че сте го споменали преди няколко седмици, когато излезна доклада. Тези поликриминални групи доставят оръжията за целите на други криминални организирани престъпни групи или за собствени цели огнестрелните оръжия, трафикът на оръжия не е основен източник на доходи за тези организирани престъпни друми, е, групи. Това е само един от източниците на доход. Много от тези организирани престъпни групи навлизат в нелегалния трафик по повод на другата си престъпна дейност и научават постепенно за пътищата на трафика, необходимата инфраструктура за осъществяването му. Групите, граничните групи, които Организираните престъпни групи, които се занимават с трафик на огнестрелни оръжия, също така се занимават с трафик на хора, незаконни други дейности. crimes like armed robbery or that uh, perform violence against rivals. Контрабанда и много други. Uh, например, uh, забелязали сме, че uh, моторните, свързаните с uh, uh, моторни превозни средства, организирана престъпност също проявяват интерес към трафика на огнестрелни оръжия. Също така а, сме разгледали оперативната дейност, най-вече свързана с леко оръжие. Данните, които събрахме, не показват а, увеличение на огнестрелните оръжия. А, и също така наблюдаваме и тенденциите при амуниции първоисточниците на оръжията проследяваме и организираните престъпни групи, които участват в трафика, защото и двете първоначално идват от а, Западните Балкани и от а, бившия Съветски съюз. И Чехия и Словакия се споменават като а, държави източници на огнестрелните оръжия. Основните източници са също и реактивацията на неутрализирани оръжия, също така злоупотреба с а, нелегални оръжия и прехвърлянето на различни видове средства. Although Europol has only a very limited amount of... Газови пистолети, изключително. Информацията а, за а, трафика на оръжие, както а, споменах и по-рано, е важна, защото представлява част от престъпленията, които са пряка опасност за гражданите и общността. До момента Европол не е започнал оперативен проект за справяне с нелегалния трафик, а, чисто и просто заради факта, че до момента агенциите не са поискали това от нас в подкрепа на конкретни случаи, нито пък е определен това като приоритет. Все пак обаче Европол е на трупал знания и е готов да се включи в а, а, този феномен. Има конкретна експертиза. Няколко години вече подкрепяме инициативи на европейско ниво, на ниво Обединени нации, например експертната група за а, оръжие, а, също така експертната група а, за прибалтийските държави. В настоящите приоритети за Западните Балкани имаме много тясно сътрудничество по различни операции с цел да се идентифицират различни дейности, свързани с нелегалния трафик на огнестрелно оръжие. До момента Европол е публикувал различни документи и брифинги за конкретните оръжия, които се използват от организирани престъпни групи и допълнителна информация. Що се отнася до КОЗИ, постоянния комитет за координация за вътрешна сигурност той а, предложи това да се превърне е, нелегалния трафик на организационно оръжие в приоритет. Европол, разбира се, е готов да отдаде нужния приоритет на това явление и да посвети група за подкрепа на този приоритет, както сме правили с всички други приоритети и винаги сме правили в съответствие с даденото от съвета. Благодаря ви много за вниманието. Merci beaucoup, Monsieur Rauschenbach. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Marini pour la Commission européenne. Thanks, Chair, for inviting the... Има думата следващия оратор. Благодаря много за това, че ни поканихте по тази важна тема. Огнестрелните оръжия са много важен общ знаменател при всички видове организирана и сериозна престъпност. Те са един, една пряка заплаха за европейските граждани и среж, често имат много опустошаващи резултати, както видяхме в Норвегия, Франция и тук в Белгия. За съжаление, тези случаи са симптоматични за по-широка притеснителна реалност според изчисленията на Интерпол, огнестрелни оръжия се използват в повече от 245 000 убийства по света а, всяка година. Според UNODC, е, Организацията за наркотици и престъпност на ООН, е, а, 20% от всички убийства са били извършени с огнестрелни оръжия. Бившият секретар, генерален секретар на ОНЕ Кофи Анан а, описва а, леките огнестрани оръжия като оръжие за масово поразяване, което на днешно време изглежда като чак такова голямо преувеличение. Те могат да бъдат използвани отново и отново. Двете двата случая, които засегнах в, а, и също тази в Тулуза, а, са извършени с а, пушки, произведени през 1944 година. Какво може да се направи? Да се образим с протокола на ООН за огнестрелните по оръжие. В Стокхолмската програма от 2009 година се обединен Европейския съюз подчертава оръжията като много важен проблем. 2010 година съвета приема Европейския план за действие с борба с а, а, нелегалния трафик на така наречените тежки а, оръжия. Държавите членки следва да предприемат оперативни мерки, за да а, противодействат ефективно на трафика на оръжия. Освен тези политически ангажименти, доста беше постигнато в последното десетилетие. На първо място Европейския съюз прие а, законодателство от страна на вътрешния пазар, директивата от 1991 година за притежанието продажбата и прехвърлянето на оръжия беше а, актуализирана през 2008 година и сега се изисква до 2014 година държавите членки да създадат база данни за притежателите на легални оръжия. Освен това има нов регламент за лиценса и вноса и износа на оръжия в Европейския съюз. Това беше прието преди година. Тази мярка ще подобри проследяването и контрола на гражданските оръжия, които влизат и излизат от Европейския съюз. Комисията предлага Европейския съюз да сключи, да се присъедини към протокола за огнестрелните оръжия. Надяваме се, че съвета със съгласие на парламента ще приеме скоро това решение. Има и напредък на национално ниво. Например, всички 18 000 служители в е, митници, е, граници и така нататък, са обединили усилия за 24 часа, за да а, извършат съответните претърсвания през 2010 година в рамките на а, системата за управление на риск и ограничаването на риска за оръжия, влизащи и излизащи от Европейския съюз правоохранителните органи и агенции имат а, действително сериозна експертиза в а, рамките на различните групи. Комисията има много активна роля в а, този важен форум за споделяне на най-добри практики. И също така ние засилваме взаимодействието с държавите в нашата мрежа, по-конкретно Западните Балкани и всичко свързано с риска и различните видове оръжия от Западните Балкани. 4 милиона са регистрираните и тази цифра е добре позната. В Министерския форум правосъдие и вътрешен ред между Европейския съюз и Западните Балкани беше постигнато съгласие да се очертае карта на структурата на международния трафик, нелегалната търговия, за да се подобри управлението на оръжията. Тук включваме и събирането на информация и оперативното сътрудничество на полицейските органи, така че да се спазват европейските международни стандарти. Все пак обаче има нужда от по-нататъчни действия. Има нещо, което е а, ясно Огнестрелните оръжия са повод за много по-голяма несигурност, отколкото преди, заради употребата им от страна на терористи и организирани престъпни групи. Терористите а, използват повече огнестрелно оръжие, отколкото в миналото. Това са а, опасни усилия, които продължават да бъдат да преминават границите без кой знае колко трудност и а, не трябва да позволяваме лошо управление и коруп... корупция в това отношение. Има доказателства, че престъпните групи много иновативно се възползват новите технологии, например а, производството на оръжия от резервни части, както легални, така и нелегални, и а, създаването на много опасни оръжия и също така реактивирайки неутрализирани оръжия, както от, така и извън Европейския съюз. Незаконните огнестрални оръжия доста лесно се достъпват, статистиките не са а, достъпни и а, имаме много регистрирани легални оръжия, които а, даже според а, Международния а, Европейски институт за а, оръжието и лова и спортния а, лов а, са над 10 милиона. 3910 оръжия са конфискувани през 2011 година само във Франция. 40% повече отколкото предишната година. Така че това става все по-доходна дейност. трафика на оръжия, повече отколкото на хора и наркотици. Общата стойност на незаконната търговия на огнестрелни оръжия се изчислява на между 170 и 320 милиона годишно. И една от целите на комисията е да разработи по-надежна и обхватна система за събиране на данни, за да се разбере каква е дълбочината и ширината на този проблем. Но как да действаме напред? В отговор на а, резултата от а, конференцията на високо равнище на а, Генерална дирекция вътрешна Вътрешни работи, комисаря Малмстрём и директора генералния директор на сервизи, решиха, че през януари месец ще се установи работна група за трафика на огнестрелни оръжия в рамките на DigiHome. Трябва да се задълбочи разбирането на огнестрелните, проблема с огнестрелните оръжие, за да може да се създаде политика, която през 2015 година да се включи в общия пакет за огнестрелните оръжия, като се фокусираме върху деактивирането на операциите и намаляване на злоупотребата с разпространените оръжия. Това е а, една много сериозна заплаха за гражданите и също така е източник на доходи за организираната престъпност. Стратеги... Стратегията ще бъде а, обект на съобщение, а, което ще бъде прието през октомври от страна на комисията. Централен момент в стратегията е формулирането на ново законодателство, което да подпомогне оперативното сътрудничество. А, това решение на съвета ще бъде първи резултат от работата на работната група. Освен това ще бъде създадена експертна група по различните а, теми, а, за да се очетаят необходимите дейности. Един важен аспект на дейностите на работната група ще, група ще бъде и ефективното общуване с а, общността за рисковете от трафика на огнестрелни оръжия. Също така ще има и публична консултация в, а, през Your Voice in Europe, е един веб страницата на Комисията за консултации. Нашата цел е да обхванем колкото може повече заинтересовани страни, включително жертви, организации, неправителствени организации, за да можем да предоставим альтернативна а, гледна точка на тази, която видяхме от е въпросник от 2011 година, където отговорите а, бяха преди всичко от потребители и разпространители. В заключение, а, органи... престъпността, свързана с оръжие, е много разпространена и е време Европейския съюз да покаже лидерската си роля и се надяваме, че а, нашето съобщение по-късно тази година ще ни помогне да оформим отговор на Европейския съюз в следващите години. Що се отнася до включването на темата в приоритета в следващия цикъл на политическите теми, ще бъде важна стъпка в справянето с този тип престъпност. Merci beaucoup, Monsieur Marini. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Goletti. Господин Голети има. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви много за поканата. Днес ще говоря за а, пазара на огнестрелни оръжия на светло. Във Франция, след множество реформи на регламентацията от 1995 година насам и на европейско равнище, и на френско равнище, пазарът се професионализира и е много по-контролиран. Множеството изисквания за разрешителни и за да се отвори магазин за оръжие доведе до намаляване с 5% годишно на броя на магазините на оръжие. От 2008 година, от 1300 магазина 2008 година, сега сме паднали до 1000 магазина. Трябват да Четири разрешителни, първо одобрение на магазина, след това на, на, на на магазина, декларация за продажба на оръжие от категория C и D, специално разрешително за А и Б, което се подновява всеки 5 години и е специално разрешително за отговорното лице на магазина, кое, кое, което се подновява всеки 10 години. По този начин вече се изкорени възможността за измама в нашата професия. И то напълно. Всичко това става и благодарение на множество бази данни. Например, има база данни, в която са включени забраните за носене на оръжие – до която ние имаме достъп. Също времено има база данни, която свързва а, полицията съдеб... и съдебната система а, и в нея се въвеждат данни на лица, които а, имат психически заболявания. И освен това, се осигурява проследяемост на всички оръжия от категория А, Б, С и Д, които а, циркулират а, в Европа, а, тъй като има специална система за а, разрешителни. И така всяко е, едно оръжие се проследява от А до Я. През 2011 година с а, почти пълно единодушие в а, парламента във Франция, нещо, което е много рядко и, и е, е, дясноцентристските и лявоцентристските политически сили подкрепиха този закон, е, който забрани, който създаде специални мерки за контрола на търговията с оръжия, оръжия и има специални санкции, които вече са приложими – А що се отнесе до конкретните категории оръжия, те все още а, не са влезе в сила. Трябва да излезе наредба за тях през септември 2013 година. Транспонирането на Европейската директива ще стане възможно а, а по-рано Франция имаше 8 категории оръжия, сега вече ще са като а, европейските категории, т.е. 4 А, Б, С и Д и ще има пълно разделение между военните оръжия и цивилните оръжия. Нещо, което ще е полезно за а, носителите на оръжия във Франция, които са 1 милион и половина души. Трябва да се има предвид, че е, за оръжието от категория Б те се е, предоставят само на е, стрелци, практикуващи спортна стрелба. За самоотбрана се авторизират изключително рядко и то след специални проверки. Що се отнася до категориите С и Д, те могат да бъдат предоставени само на ловци, след като те представят своето разрешително за лов. И след като са преминали специален изпит и а, специален медицински преглед. А за стрелците трябва разрешително за стрелба, кое, което а, трябва да е валидно и а, а, разрешително, което се подновява всеки 4 години за носене на оръжие. Има също специални изисквания за съхранението на тези оръжия. Тези от категория Б се съхраняват в съндъци, а тези оръжията от категория С и Д се съхраняват в съндъци или ам, свериги. Що се отнася до нелегалната търговия с оръжие, е много трудно да се установят конкретните цифри. Смятаме, че не от нас трябва да се искат тези цифри. В крайна сметка, службите на реда би трябвало да могат да осигурят такава информация. При всички положения, съгласно данните от френските органи, е доста нисък броя на засечените нелегални оръжия. През 2011 година са засечени 3910 такива оръжия. В сравнение с 2010 година това увеличение е от 44%, но все пак трябва да гледаме на нещата във връзка с контекста, защото през 2004 година имаше 4400 изловени нелегални оръжия, през 2008 4000. Част от много малка част от тези оръжия са били е, автомати Калашников. Е, що се отнася до на, е, предпочитанията на терористите и трафикантите на оръжия. голяма част от тях специализират именно в оръжия тип Калашников, които са забранени в Европа и голяма част от тези оръжия идват от Балканите. Но при всички положения голяма част от военните оръжия, които са заловени във Франция, са по-скоро от последните две световни войни. Много често трафика на оръжие е обвързан с други типове трафик, като а, трафик на наркотици, на крадени предмети и прочие. Генералният директор на полицията Кристиан Лутиан през 2009 година обясни, е, че происхода на част от нелегално търгуваните оръжия са войните в Югославия, бивша Югославия, през 90-те години. именно оттам идват автоматите Калашников, които циркулират във Франция от известно време насам. Иначе, що се отнася до броя, до общия брой оръжия, които могат да се включат в категорията военни оръжия, а все още няма подробна статистика. Но въпреки силната медиатизация на някои разкрити афери на, на трафик, използването на Калашников е доста слабо. Във Франция спада броя на убийствата. На 665 е спаднал той от 2000, е, през 2012 година в сравнение с 1200 е, през 2006 година. Има сравнителен спад в убийствата, свързани с а, е, грабежи. И по-голямата част от причините за убийствата са по-скоро свързани с, с убийства на страстта и с а, действията на големи престъпни групи. При по-малко 30% от убийствата са използвани огнестерелни оръжия. Част от тях са от тип Калашников и това са оръжия напълно забранени от Европейската директива. Те не са били а, никога на официалния пазар във Франция а, и не може да се предполага, че са били на него и са били откраднати от него. Трафика на оръжия много често е свързан с преминаване на външните граници на Европейския съюз. Необходимо е да се засили контрола по границите. Има необходимост от специална специални мерки за контрол а, и срещу трафика, на, а, които довързват усилията срещу трафика на оръжие с тези срещу другите видове трафик. Благодаря. Благодаря, господин Голети. Господин Яколина има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние слушахме внимателно и трите презентации и установихме колко интересно и колко конкретно полезен може да бъде този панел от е, нашето изслушване, защото оръжията, трафикът на оръжия също е много важен и а, е, ние разгледахме в нашата комисия също тази тема. Разбира се, че и трафикът на оръжия трябва да бъде а, сериозно обсъждан проблем. Той е свързан с а, проблема за тероризма. А, предстои а, съставането на специална работна група по тази тема. И тук е много важно да обърнем внимание на проследяемостта на оръжията. Маркирането с чип е една такава възможност за нас. Това е много добра възможност за гарантирането на проследяемостта. И трите представяния обръщат внимание на различните системи за лицензиране на оръжия. Спомена се, че в различните държави има разлики в документацията, е необходима за добиването на право на носене на оръжие. Разбира се, че бюрократичните пречки трябва да бъдат отстранени, но тези условия трябва още веднъж да бъдат потвърдени в различните държави членки. Нашата комисия винаги е подкрепила усилията в връзка борба с изпирането на пари и борба с организираната престъпност и за това е важно и ние да присъединим нашия глас в подкрепа на тези мерки. Благодаря, господин Яколино. Нека да благодаря на тримата участници в първата част от нашето изслушване и да задам на представители на Европол няколко въпроса. Казахте, че като цяло заплахите са сравнително малки, че два три държави членки изглежда представляват е, са свързани с по-голяма заплаха. Кои са тези държави членки, при които заплахата е по-висока. Може би това са е, и страни от източна Европа. Във Франция също има някои проблеми в градове като Марсилия, например, или пък в Корсика, където има е, твърде чести случаи на използване на оръжие. Е, там се използват именно автоматика Лашников. Казахте, че няма а, твърде голям трафик на такива автомати, но въпреки, че тези а, автомати, а, които се трафикират, не са твърде много, а, се оказва, че те доста се използват. Що се отнася до търговията на леки стрелкови оръжия. не Може ли да ни дадете малко повече статистическа информация за тях. И е, също казахте, че има отново въвеждане в употреба на оръжия, които са били по-рано неутрализирани. Има специални мерки за тези оръжия. има директива, върху която се работи в момента. Искам да попитам има ли нещо, което може да се направи във връзка с директивата от 2008 година? Казахте, че има а, газови пистолети, които се преработват така, че да могат да станат огнестрелни оръжия. Иначе аз си представям, че ако искам да си купя пистолет, е по-лесно да го намеря на черния пазар. Но а, въобще каква е процедурата? Ако аз искам да си купя пистолет, какво трябва да направя? Казахте, че 4 милиона са регистрираните оръжия. ораторът говори без микрофон. Оплашихте ме с тези данни. Защото само е, ловците в Европейския съюз са 7 милиона, да не говорим за спортните стрелци и така нататък. Е, и така, представете си, всеки един ловец има поне две пушки, една за патици и една за глигани, нали така? Така че е, е ясно, че става дума за е, доста милиони оръжия. Ясно е, че не може да... Е, че е, ловците не са убийци, но в крайна сметка оръжията пътуват, защото ловците пътуват, но те имат право да ги пренасят. Аз също мога да пътувам ако искам до Финландия или до Испания, за да отида на лов, и е, всичко си се контролира. Ако пътувам до Мадрид от Брюксел, мога да пренеса оръжието си и то да се проконтролира. По същия начин е, спортистите, които участват в състезания по стрелба, пътуват със своите оръжия. И контролът а, на техните оръжия е много добре осъществяван. Проблемът е друг. Проблемът е с нелегалните оръжия, автоматите Калашников, преработените газови пистолети. Но време е много важно да не се създават излишни пречки пред ловците или спортистите, които се занимават с спортна стрелба. Разбира се, е, е, колегата Яколин спомена, че е важно да има по-добра проследяемост, но е добре да няма излишни пречки. Заповядайте. Thank you very much. Yes. Um, when I mentioned the благодаря много. Да, когато споменах тези три държави, моето основно намерение беше да поставя трафика на оръжие в конкретна позиция спрямо цялостния свят на трафик на оръжие. Не мога да ви цитирам точно, но тези държави са идентифицирани в доклада ни. Важното тук е, че има много малък брой държави, които разглеждат това явление като много сериозна заплаха с висока степен. При реактивацията и казаното за а, Калашников и газовите пистолети има примери за случаи, които сме видяли в нашата работа, но както каза и господин марини нямаме надежна статистика и данни по това явление. Това е причината сега Европол да започне създаването на подробна оценка на риска в Европейския съюз. Ще видите, че методологията опира много, до много различни престъпления, които са обект на престъпната дейност на организираните групи. Така че сега тази методология ще ни помогне да включим това в цикъла, годишния цикъл на политиката и смятам, че ще можем конкретно, подробно да разгледаме това явление и след това съответно да докладваме много по-подробно за анализа ни на това, което се е, случва в този престъпен пазар. Благодаря. Е, Je voudrais tout de suite е, rassurer tout le monde. Благодаря, госпожа Матия. Искам веднага да ви уверя, че не могат да бъдат засегнати е, легитимните носители, носители на оръжие за спортна стрелба или за лов. Ще ви дам малко повече разяснение за това как си организираме работата. Ако се случи така, че се установи, че на дадено място има много катастрофи, да кажем, Властите няма да решат да забранят производството на коли, нали така? А просто ще вземат специални мерки за тази отсечка на пътя, за да може да се избегнат катастрофите. Същия принцип би трябвало да се прилага към оръжията. Не може да се спрат оръжията и да се спре тяхното производство. По-скоро трябва да се регламентира тяхното ползване. Доста съм изненадан от реакциите във Франция по въпроса за оръжията, но в други европейски страни нещата са по-различни. Нека ви дам един пример. медицинското удостоверение, например, е, се иска във Франция, но не се иска в други европейски страни. Целта на това удостоверение е да се провери дали лицето, искащо право да носи оръжие, е в достатъчно добро психическо здраве а, и дали може да носи отговорност за своите действия. Що се отнася до преработените газови пистолети? Разговарях с производителите в Германия и те ми казаха, в Европа производството е много малко. Но има газови пистолети, които влизат от Турция. И те представляват проблем. Защото пистолетите, произведени тук в Европа, са такива, че ако бъде направен, направен опит да се преработят, те избухват. Вносните газови пистолети обаче могат да бъдат преработени. И така, има някои вратички в закона и те трябва да бъдат открити и да трябва да се направи нещо по въпроса. И то с съучастието на всички. Производителите, потребителите, е, е, регулаторите, контролиращите органи, Важно е да се намери един добър минимален стандарт за Европейския съюз, който да приемли за всички и да гарантира достатъчно добре сигурността на гражданите. Същевременно не е допустимо да се налагат прекомерно високи мерки е, за контрол там, където те не са необходими. господин Голети. В... Само едно нещо. Във Франция има един единствен орган, който е авторизиран да се занимава с извеждането от употреба на оръжие. Това е много добре. Никой друг не може да заяви, че е неутрализирал оръжие и след това евентуално да го реактивира. Както каза господин Марини, наскоро в митниците бяха хванати множество на пистолети, някои от тях произведени в Европа, други извън Европа. И голяма част от заловените оръжия бяха произведени в Турция а, и бяха такива, че лесно могат да се преработят а, така че да бъдат е, използвани като огнестрелни оръжия от е, престъпниците е, поради а, своя модел и а, качеството на материалите. Така че трябва да се има предвид откъде идват във Франция този тип оръжия. Eh Благодаря. Мисля, че с това можем да приключим работата по първата част на днешното изслушване. Много ви благодаря за изказванията. А сега а, предавам и председателското място на председателката на нашата комисия. Allora, riprendiamo i lavori. Io vi chiedo scusa, ringrazio intanto. Ще продължим нашата работа. Извинявам се и благодаря на колежката Вероник, която ме заместваше до този момент. Успоредно с това трябваше да работя върху доклада, свързан с конфискации. Сега преминаваме към втората част. Контроли по границите, свързане с а, а, трафик на хора и контрабанда. Имаме четирима гости. Господин Клаус Ройслер, който представя организацията Frontex. Вигантас Пайгозинес. Той ще говори за гранични контроли на а, литовската граница. Третият ни гост е господин Бартоломейчук. Вие сте директор и експерт в право, потребителско право. И последният ни гост е господин Терхо Араяла, от Финландия. Вие ще говорите за работата на граничната полиция в Финландия. Всеки от нашите докладчици има 15 минути на разположение и давам думата на господин Клаус Ръзлер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за увода. Благодаря, че ни поканихте от страна Frontex, за да по... допринесем за този анализ. Frontex се занимава и с граничния контрол, и с охраняването на границите и с трансграничните престъпления. През 2013 година целта ни е да повишим ефективната борба а, в Европейския съюз и съответното охраняване на границите, да спомогнем за взаимодействието между различните а, организации и да се въведе нов проект за а, съвместни екипи за контрол на границите и също така да съдем оперативна дейност във връзка с присъединяването на Харватия, както и с, по отношение на влизането в Шенген на България и Румъния. Ситуацията на източните граници. Три основни развития Продължаваме а, е, оценката на риска. А, на първо място а, потока на човекопотока продължава да се увеличава, най-вече норвежко, финландско и руско норвежко-руската, финландско-руската и украинска граница това съответно има връзка с развитието в Руската федерация. Също така трябва да кажем, че говорим за 6000 км сухопътна граница и само 2% обаче от регистрираните нарушения и едва 2% от, а, от нарушенията до 35% от а, отказа за навлизане. Има повече а, пазаруване, повече а, преминаване и това води до повече отговорности на властите на място и увеличава риска от злоупотреба с а, а, законсообразния трафик вместо отказ на преминаване на граница. А, контрабандата на а, стоки това остава една сериозна заплаха за сигурността на границите, петрол, акцизни стоки е много разпространено, много сериозни загуби на доходи, много сериозна част от пазара на тютюневи продукти в редица държави членки. също така контрабандата на моторно превозни средства и наркотици. Контрабандата е не само в а, самите контролно-пропусквателни пунктове, но също и по зелените граници, а, с най-различни разнообразни модус операнди и методи на действие. Също така има увеличаваща се тенденция за а, нерегулярните потоци на миграция а, и това също е разширена тенденция годишния доклад на Frontex за анализ на риска в своята оценка в близко сътрудничество с държавите членки в мрежата за анализ на риска на източните граници се виждат четири основни риска. На първо място риска от а, контрабанда през контролно-пропускателните пунктове, а, наркотици, тютюнови продукти, МПС. На второ място документалната измама, фалшифициране на виза, визи, покани и друга документална престъпност или фалшифицирани документи. Четири държави, включително Грузия. Там също включваме а, и злоупотребата с документи. И четвъртия риск проистича от нелегалната миграция, а именно злоупотребата на законосъобразни канали за пътуване и увеличаването на престоя на лица, които са влезнали съвсем легално в Европейския съюз, но превишават периода на престой и това се установява при изхода им от Европейския съюз. Големия брой е резултат от ефективния контрол, специалистите, разработването на капацитета на властите за контрол на границите в държавите членки в източната външна граница на Европейския съюз координираните от Frontex общи съвместни операции през 2012-2013 целят да се справят с тази нелегална миграция като феномен посредством няколко целенасочени операции. Първата и най-голяма е нашата концепция за централна точка. Това са определени гранично-пропускателни пунктове или секции от тях и а, това означава да се използват установените платформи за координация и структури, за да се осъществят а, координирани дейности, най-вече с а, експерти по документи и други видове а, експерти от участващите държави членки. По този начин се а, засилва взаимодействието между държавите членки и шенгенските държави, за да може да се сподели опит, обучение на място, да има синхронизация между а, контрола и охраната на въздушните и сухопътни граници. Що се отнася до а, осъществяването, имаме такива централни точки с постоянна активация и с временна активация. Почти всички държави членки участват. През 2012 23 участващи държави членки. От тях 12 бяха домакини на централните точки и активацията им. Имаме повече от 3350 е, експерти за документални лаборатории, звена за термовизия, за топлинно инфрачервено изследване, също така взаимодействие с държавите от Западните Балкани и по-конкретно унгарско-сръбската и рума, румънско-сръбската сухопътна граница. Ще продължим тази операция в Западните Балкани и източните сухопътни граници през 2013, разбира се, отново 12-те държави членки са и шенгенски държави, Норвегия, които са домакини на тези операции там. Втората обща съвместна операция, свързана с централните точки, е нашият проект за координация на пунктовете. Point, similar to a focal point, както беше установено между две неевропейски държави. Например, на границата между Харватия и Сърбия до а, юли 2013 или между Харватска и бившата Югославска република Македония. Оперативната цел е да се създаде система за ранна сигнализация, за да може Frontex да бъде наясно с тенденциите, настоящи и бъдещи, в територията на третата страна. С цел, както казах, на планираното присъединяване на Хрватска към Европейския съюз, проекта подкрепя а, Хрватска, за да може тя да хармонизира своите практики с съвместните операции на Frontex. През 2012 година осъществихме този проект за 8 седмици и за 2013 се предвижда той да бъде мултиплициран 5 пъти в различни гранично-пропускателни пунктове. Ще видим почти 45 седмици близо от осъществяване. И във външните сухопътни граници ще осъществим отново съвместната операция Юпитер във връзка с ефективния контрол на нелегалната миграция, свързана с трансграничните престъпност в европейската източна сухопътна граница и така съвместните екипи за контрол на границите ще хармонизират а, и осъществят проекта едновременно. През 2013 ще имаме една фаза от 4 седмици за а, тази сухопътна граница. Освен това и във връзка с укрепването на въздушните граници и контрола им. Ще осъществим пилотен проект Вега, за да повишим знанията на граничните а, служители, а, за рисковете. Ще задълбочим междуведомственото сътрудничество и събирането на а, данни на границите. През 2013 година ще имаме конкретен фокус по темата за децата с цел да се установят процедурни пропуски и предизвикателства по отношение на децата, които трябва да бъдат защитени на външните граници, да, за да съберем най-добрите практики и да установим една сериозна основа и да повишим информираността, информираността за децата, които имат нужда от защита. Освен това, освен на развиването на мрежата за анализ на риска на източните граници, смятаме, че ще можем да поддържаме и ситуационната запознатост на източните граници и да подкрепим контрола на границите, съответните органи държавите членки, които осъществяват тези задачи за намаляване на рисковете, които описах. Благодаря. Благодаря, господин Рослер. Сега давам думата на господин Вигантес Пегоцинес. Е, заместник генерален директор на е, Литовската е, служба, митническа служба. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поканата. Ще говоря накратко за проблемите на източната граница. Един от големите проблеми в последните години е тайната контрабанда. Ще говоря за а, контрабандата на цигари. Ще говоря за е, мерките срещу нея и евентуалните е, решения на проблема. Е, има и въпроси, на които ще се опитам да го отговоря малко по-късно. Ето виждате основните маршрути, по които влизат цигарите в Литва. И през европейски граници, и през външни граници на Европейския съюз. Все повече идват от Беларус. защото все повече а, е, а, се оказва, че се оръжи... А, е, извинете, цигарите, които се залавят а, и които са нелегално пренасени и са произведени от Беларус, има също а, е, вноси през други граници. Виждате основната причина за контрабандата, голямата разлика е в цените, от която незабавно става ясно какви големи могат, колко големи могат да са печалбите. До 1000%. Да не говорим, че има безработица и рецесия, така че а, това увеличава този трафик. Едно от най-лошите неща тук е, че печалбите, които извличат а, организираните престъпни групи от търговията с цигари, отиват за тяхната престъпна дейност. Виждате, че през 2011 година значително са паднали заловените нелегални пратки цигари, защото с спрени, е, е спрян търговията по два от маршрутите. Без спрян на и нелегалната, е, без спрян и нелегалния трафик на тютюн към е, една нелегална фабрика в Польша. Над 70 тона тютюн бяха заловени. резултатите от дейността ни засегнаха много големи престъпни групи. И накратко ще говоря за една от тях. През 2009, от 2009 до 2011 година нашата служба Митници проведе тайно разследване на контрабандата на цигари – и бяха заловени над 90 милиона цигари и над 50 лица бяха заловени в Литва, Польша и Германия, които са участвали в тази нелегална търговия. По искане на литовските митници, Олаф започна координирано разследване – Първата среща бе през май 2010 година. Граничната полиция на Польша и митниците на Германия също започнаха действия по разследването и по този начин се стигна до цитираните току-що залавяния на нелегални пратки и до арестите. Виждате снимки на самите пратки – заловени на границите. На 6 април 2011 година, възоснова на събрана информация, включително и от тайното разследване, отдела за организирана престъпност и борба с корупцията и антитерористичния отдел – си съдействаха, за да арестуват първите заподозрени в а, Литва. Някои от тях бяха по-дребни риби. Имаше и а, държавни служители, които бяха подпомагали трафика. Производството продължава. Делото ще бъде гледано през юни тази година. И са предоставени всички събрани доказателства. Ако се борим по-ефективно срещу контрабандата, се залавят повече цигари, да, а като цяло това означава и повече разходи на национално равнище. Освен това всички тези цигари трябва да се унищожат, така че всичко това води до допълнителни разходи за митниците. Има специални складове, които отговарят за складирането, транспорта и унищожаването на цигарите от момента на тяхното залавяне. И тук мога да ви дам само един а, пример за разходите. Годишно за този тип дейност, само за цигари, отиват а, около 700 000 евро. Виждате оборудването. Миналата година въведохме нова система, мобилна система за рентгеново сканиране. Има и една фиксирана такава система, а тази година а, влиза в употреба още три такива системи. Едната на границата с Беларус и две на границата с Калининградска област, т.е. Руската федерация. В момента има девет подобни системи в Литва. Четири от тях се използват от 2002 година насам, т.е. повече от 10 години се използват те, но не са достатъчно, за да се е, инспектират всички превозни средства. Митниците в Литва използват и автоматично разпознаване и система за автоматично разпознаване на номерата на колите. От 2009 година насам се е, използва тази система за засичане и поне са започнали 1300, над 1300 производства. Виждате е, схемата на този контрол. Системата за разпознаване на номера на колата може да разпознава е, предния номер и е, да проверява съответното превозно средство в е, базата данни и да регистрира връзките с използване на мобилни телефони и други мобилни устройства. Тук виждате координацията на дейността, съвместната оценка на риска на национално равнище, Митниците са координиращия орган а, в борбата срещу нелегалния внос и разпространение на стоки, подлежащи на акцизи. И, както виждате, има четири големи правоохранителни институции. Митниците, полицията, гранична полиция и службите за разследване на финансовата престъпност. Всички тези органи е, ползват една е, обща база данни, в която е събрана цялата информация, използват се различни инструменти за идентифициране и анализ на риска. Всички и граничната полиция, и полицията, и е, службата за разследване на финансови престъпления имат достъп до тази система сътрудничеството в Балтийския регион. Има различни платформи. Имаме съвместна митническа операция, известна под името Вие Балтика. Виждате, че има един път от Варшава до столицата на Чехия, включена е Чехия защото и тя пожела да се включи в операцията. Има още една платформа, която е изключително интересна. Тя е уникална. Работната група за Балтийско море за борба срещу организираната престъпност. В нея участва и Русия, митниците, полицията и гранична полиция имат достъп до тази платформа. И а, има и връзки между системите за разпознаване на номера на превозни средства в рамките на митническото сътрудничество между прибалтийските държави. Литва, Латвия и Естония си сътрудничат при обмена на данни за разпознати номера на автомобили, има възможност да се предоставя, да се подават сигнали за засечени номера. И както споменах, това е по споразумение за обмен на данни между Латвия, Литва и Естония. Нека сега накратко да спомена сътрудничеството на европейско национално равнище. Е, работим на ниво е, постоянна мисия Европейски съюз. Работим и на ниво Интерпол. Основната цел е да се координира работата по разследванията, в които участват и други държави и членки. Възможно е да се инициира координация на разследване в Евроюст или в Европол. А както си спомняте от предишния пример, има отлични примери за координиране е, на дейността и от страна на ОЛАФ. В заключение, кои са основните фактори, които да принася за ефективната борба срещу контрабандата. Ами, е, това са човешките ресурси, оборудването, информационните технологии, сътрудничество на национално, регионално и международно равнище и финансовите ресурси. Има три различни, два различни вида а, дейност на митниците. Едната е а, на границите и а, отчасти е в територията на страната. И втората дейност е свързана с разследвания и а, операции под прикритие. За да се увеличи ефективността е необходимо да се увеличи оборудването, редовно да се привежда то в актуален вид, да се увеличи сътрудничеството с трети страни и с другите държави членки, да се увеличи броя на служителите, да бъдат те достатъчно добре обучени и мотивирани и да се увеличи устойчивостта на корупция, на служителите. Всъщност корупцията е един от основните приоритети е, за митниците е, в Литва. И е много важно да се е, осигури допълнително финансиране, за да се покрият допълнителните административни разходи. Както казах вече, най-голямата опасност, свързана с контрабандата на цигари, е, че тя финансира организираната престъпност. По този начин може да се увеличи корупцията, доверието в обществените органи и в съдебната система да спадне. И така, това бяха няколко неща, които исках да споделя с вас. Добре е да се разгледа възможността за създаване на специална програма за финансиране на оборудване за митниците, като евентуално се участва и в разходите за поддръжка. И по този начин може да се уеднаквят нещата на различните граници на Европейския съюз. Има недостиг на средства, необходими са нови финансови инструменти, особено за мобилни и фиксирани скенери. Те могат да бъдат финансирани по някакви програми, но това е трудно, защото във всички програми има различни правила и различни резултати. ISEC и MPI, Фонда за външните граници, Фонда за вътрешната сигурност, Херкулес 2, Херкулес 3. И накрая, но не на последно място, Има специално финансиране на е, е необходимо специално финансиране на кампании, които да е, намалят толерантността на населението към контрабандираните стоки. Института по свободна търговия на Литва в свое проучване установява, че 62% от гражданите на Литва всъщност смятат, че контрабандата не е опасна. Благодаря ви много. Нека сега да дам госп... думата на господин Бъл... Бартоломейчик. yeah, sorry. Okay. Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, нека да включа презентацията си. Thank you, thank you once again for uh, waiting. Let me, let me say Още веднъж ви благодаря, че изчакахте. Нека кажа и аз нещо от полска перспектива за контрабандата на източните граници. Наша, моята презентация е от две части. Първо ще се спра на Польша и после ще опиша няколко а, решения, които вече се осъществяват а, за борба с а, нелегалния трафик, по-конкретно с а, във връзка с тютюновите продукти. На тях ще се спра, защото най-вече контрабандата на тюневи изделия е много сериозен проблем, както беше споменато от колегите от Frontex и от, Ли... Frontex и от Линта... Литва. Protect uh, external border of European, European Union. Польша е много важна част от източната граница на Европейския съюз. Три причини. На първо място, втората по дължина източна граница в Европейския съюз Украина, Беларус и Русия. на второ място най-краткият път за транспорт на стоки от изток на запад. Това е една голяма държава с големи разлики в цената на цигари от 1 до 4, търчем в сравнение с Украина и Беларус. Така че много доходи могат да бъдат много полза а, генерирана от а, такъв един нелегален трафик. И така, както виждате, една от най-добрите държави в а, Европейския съюз с близо 600 милиона а, цигари. А, конфискувани през миналата година е Полша. Основно заради нашата ситуация, географска, Беларус, Украина и западната ни граница с Русия, както и северната ни граница с Русия, именно Калининградска област. Това се променя и при транзитните пътища. Както беше споменато от колегата от Литва, Литва беше основна а, държава транзитна а, към Полша. Голям процент от Литва, но от 2010 година това се промени и сега канал от Беларус е най-големия. През 2010 година повече 60% от а, контрабандираните стоки дойдоха, идваха в Польша от Беларус. И нов канал от южните държави се вижда в последните години, също се опитва а, да създаде опасност за Польша. Но а, е хубаво да се говори не само и за канали, но и за тактика. Контрабандистите са много гъвкави. Uh, uh, Започнахме с малки доставки цигари и най-вече заради успеха ни при улавянето им, те променят своята тактика. И сега има много наброй случаи, но много по-малки като количества. По-малки, но по-често и така те успяват да ограничат загубите си. И също така те използват и законни канали за изпращане на е, стоки и така виждаме поради тази причина повишен брой конфискации от почтенски услуги. Така, както казах, основният източник е Беларус. И виждате, че всички държави, Украина, Русия, Молдова, са тук в таблицата ни които са доста по-големи в предишните години, а сега намаляват, а в момента са се удвоили а, количествата контрабанда от Беларус. Нещо друго много важно. Конкретна стратегия има на правителството на Беларус. Те произвеждат колкото може повече, най-вече с цел Европа. И от няколко години вече Джин Линк от Калининград и Класик от Беларус бяха доминиращите марки, а сега Вайсрой и други, които са най-вече от Беларус. И сега те се състезават не само с незаконните, с фалшифицираните цигари, те а, се възприемат като толкова добри, колкото най-добрите законни марки. Какви са последиците? Виждате, много сериозни са последиците и е трудно да се справим с тях. На първо място това е финансов проблем. Всяка година губим 3,5 милиарда злоти само от цигари. Това е около 8 милион, милиарда цигари които са част а, от незаконния трафик. Това е горе-долу 1000 големи камиона. 10-12% е нивото на незаконен трафик в Польша. Има и негативни резултати, които са видими. На първо място сериозен проблем с обществения ред. нелегалният трафик не е само обект на организираната престъпност, макар те да са о, концентрирани около границите. Там е около 50% нивото на нелегалния трафик. Също така, а, ползите от а, нелегалния трафик се прехвърлят към другата организирана престъпност, както споменах, полските е, гранични служби е, имат много сериозен успех при конфискацията на незаконни тютюневи продукти. Те сменят подхода си и за това виждаме как се смени тенденцията и наблюдаваме спад, но нищо не е вечно. Ако разгледате тази картина, ще видите всички организирани а, групи и колко са гъвкави те да намират а, нови начини за действие и започват да а, контрабандират тютюн директно. Тази година в първата четвърт, виждате тук, полските митнически служби са конфискувани поли почти половината от това, което е конфискувано като количество от през миналата година. Това е много сериозна тенденция, нещо, което заслужава внимание. Също така, за да, ма, за да бъдем успешни, трябва да има съответната стратегия. Стратегията се основа на ня... основава на няколко момента. Защитата на източната граница. Има и а, централна координационна точка за координация на дейностите, но във всички а, основни централи имаме мобилни групи, които действат много ефективно. Около половин милион цигари вътре в Полша конфискуват те, не само на границите, вътре в държавата. Както беше казан от моя колега, най-важното е това не може да се свърши нищо, ако няма взаимодействие както вътре в държавата, така и на международно ниво. Той даде примера за балтийските държави, но отново тук не говорим само за защита на границата, трябва да има международно сътрудничество и всичко да се прави, което е възможно в държавата. Една от стратегиите на Польша е да се натрупа публична подкрепа за борбата с незаконната търговия. Тук имате информация, която съм представил от Европейската комисия. 73% от европейските граждани, същия брой както и в Польша, подкрепят даже по вишена цена на а, котия, ако има специални а, Е, специални означения за това, че не е обект на нелегална търговия. Представете ли си, все пак европейския гражданин подкрепя увеличаването на цена на нещо. Така че това е една от силните страни за борбата с тази тенденция. Начините с които, които използваме, са свързани и с глобалното измерение. Имаме няколко средства, които могат да бъдат осъществени в дългосрочен план. Най-обхватното е рамковата конвенция за контрол на тютюневите изделия и протокола за незаконната търговия за елиминиране именно на незаконната търговия на тютюневи продукти. И смятам, че следващите няколко седмици ще имаме и европейска директива за тютюневите изделия, е одобрена окончателно. Също така и техническите решения, система за проследяване. Това е решение, което се разглежда като най-доброто за борба на незакон... незаконната търговия на тютюневи изделия. И както споменах, на първо място рамковата а, конвенция беше приема прията през 2005 и, е, и одобрена от 175 е, държави. А, а сега имаме и концентрация за намаляване на търсенето и предлагането, след това елиминиране на незаконната търговия. И след няколко години, а именно миналата година, имаше едно важно изменение на тази конвенция и 140 държави още веднъж, включително европейските държави, се съгласиха да приемат така наречения протокол за елиминиране на незаконната търговия на тютюнови изделия. В него има няколко момента. На първо място глобална система за проследяване, за мониторинг и е, проследяване на веригата на разпространение. На второ място да се маркират и осигурят по а, а, уникален, а, специфичен начин всички пакети цигари. Разбира се, това трябва да бъде обвързано с информацията за производството, производствената линия, местоназначението на този продукт и други моменти. И нещо друго много важно решение на този протокол – контролните дейности, свързани с проследяването, трябва да бъдат отделни от индустрията а, на производство на цигари. Това е една от идеите на тази инициатива. Така че това е и е, съвета на Световната здравна организация. Както казах и преди това, взаимодействието между всички заинтересовани страни е изключително важно. Отделянето на дейностите на контролер или контролиран, също така цифровата и физическа защита на стоките, удостоверяването на, на продуктите, също така контрол на производството и всичко друго, което не е нужно да изброявам от опита, защото такава система съществува в някои държави, от опита на тези държави, не европейски държави, смятаме, че ефективна система за проследяване би включила всички тези елементи. Маркиране, сигурно маркиране, контрол глобален. Ако един от тези елементи липсва, системата няма да е толкова ефективна и ще има пропуски. И започваме с първия елемент ефективното маркиране на продуктите. Така да бъдат маркирани тези продукти, че да не могат да бъдат фалшифицирани и да бъдат опасни. Като имаме банкноти, имаме не само серийни, но а, номера и да речем знака, че става въпрос за 100 евро. Има характеристики за сигурност, с които вие знаете, че това е нещо автентично, което може да използвате. По същия начин трябва да направим с тю, тюневите изделия, за да се разграничат от фалшифицираните. На второ място контрол на производството от началото до края. Не от страна на а, тютюневата индустрия, а от а, държавата, така че да се ефективно контролира всичко на производствената линия и да се проследява от самото начало до опаковането в палети за дистрибуция. Също така трябва да има разни, различните обозначения на мастер пакета и да се проследява от а, високо равнище. От европейска гледна точка много важен момент за контрола на разпространението е съществуваната EMCS система за проследяване Тази система се базира на декларация, което е по-малко ниво на контрол. Трябва да се обвърши с тази система. Както казах, и е инспекция. Вие споменахте за корупцията. Ако се използват автоматични средства за инспекция и инспектора се натъкне на фалшифициран продукт, той автоматично се регистрира и информацията автоматично се изпраща на Министерството. Няма как да се допусне корупция или подкуп, защото тази дейност се извършва от машини, не от хора. Тази система позволява на правителството да събира повече де, а, данъци. Това е единият начин за загуба на средства от тази нелегална продукция за, при недекларация и погрешна декларация. Така можем да събираме данъци, защото те се декларират веднага след производството и също така, когато има съответно поведение, което се проследява. Когато понякога, когато се увеличат данъците, има по-малко събираемост, защото са високи, но при тази система ще има пълна събираемост. Както казах, тази система е осъществена в няколко държави. Не говорим за 1% или 2%. Едната държава е получила 31% повече данъчна събираемост. Много значителни цифри. И дори когато съществяват това значително увеличение на данъците, въпреки това се увеличава събираемостта, защото има тази система. И така, препоръки, ако ми позволите за, на вашето внимание. Смятам, че в настоящата ситуация работим по директивата за тюнирите продукти и най-важното според мен е да се обединят държавите членки за бързо приема на протокола. На второ място, а също смятам, че е това е важно за евродепутатите, трябва съседните държави, особено по източната граница, да направят същото, защото те също, както и ние, ще имат полза от това. След това, много е важно да инкорпорираме решение в европейската директива, защото иначе двата документа, протокол и директивата, няма да са достатъчно хармонични и ще се получи пропуск между тях. Също така смятам, че трябва да се установи система за проследяване на всички държави, но още веднъж зависи от продуктите. А, ако позволим на индустрията сама да се контролира, ще имаме същата ситуация, каквато имаме в момента. Трябва също да се обърне внимание на това, че според обикновения потребител, гражданин, е важно да има маркировка, която му позволява да е сигурен в происхода. Това също има значение за общественото здраве. И не на последно място, както беше споменато от колегите, трябва да се увеличи ефективността на мътни, митническите е, служби, трябва да имат повече оборудване, повече достъп до данни и за да има повече сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че пресрочих време. Благодаря. Сега дувам, е, давам думата на господин Тео Хайала. Okay. Is it? Yes. It's functioning. Okay. Uh, ladies and gentlemen, dear members of parliament, once again, uh, we already... Добър ден, дами и господа. В предходните изказвания вече видяхте е, работата по защитата на външните граници на Европейския съюз и оборудването, което се използва за това. Ще допълня информацията, която положихте. На финско-руската граница миналата година има 12 преминавания на границата, т.е. около 5 милиона лица са преминали границата с, а, между Русия и Финландия миналата година. 5 милиона туристи са дошли в Финландия миналата година. Контролът по границите функционира добре, тъй като е добре дефиниран в националното ни право. Ще се спра на това в повече подробности след малко. Как точно си сътрудничим с партньорите си е, в Руската федерация? Имаме меморандум за разбирателство и протокол за сътрудничество. Работим заедно по общата граница. Имаме общи мерки, които са договорени между двете страни. Доста гладко протича обмена на информацията и редовно провеждаме срещи и обсъждания с руските гранични власти. От отдавна си сътрудничам с руските власти и сътрудничеството протича гладко, без прекомерни бюрократични изисквания. Сътрудничим си на национално, регионално, местно ниво и на терена. Няколко неща за борбата ни срещу организираната престъпност. работим взаимосвързано. Има специално звено за анализ на информацията, събрана от полицията, митниците и граничната полиция. И има специална процедура за подбор на административните служители. Отделите за събиране на сведения и за анализи а, са във всички политически, а, извинете, полицейски участъци. А, има такива отдели а, на национално равнище, по пристанищата, политищата и по границите. Каква е структурата на тези звена? Тези звена събират информация и сведения, съхраняват я, анализират я и оценяват заплахите и изготвят планове за действие. Както виждате, След анализа могат да се определят конкретни цели за действие на регионално и национално равнище. А сега преминаваме към процедурата за целеви подбор на административен капацитет. Тази процедура може да бъде инициирана и от двата типа звена Първоначалният подбор се прави в центровете за сътрудничество на полицията, митниците и граничната полиция. заседанията по подбор са председателстват от Националната следователна служба, следов... Е, Националната следствена служба, извинете, е, на която отговаря в нашата страна за борбата с организираната престъпност, от там нататък се осигуряват допълнителни ресурси. И накрая, нека да говоря за руската организирана престъпност в Финландия и отчасти и другите и в скандинавските страни като цяло. Сега, не става дума непременно за руска организирана престъпност, но става дума за руско-говоряща организирана престъпност. Те често са доставчици за нелегалната економика и си сътрудничат чрез различни фирми, които се занимават с внос и износ между Европейския съюз и Русия. Оценките показват, че има инвестиции в имоти и фирми, които включват и печалби от престъпна дейност, чийто происход обаче много трудно може да се докаже. Този тип престъпност продължава да е голяма заплаха. Има различни типове измами, фалшива документация, двойно фактуриране и прочие. Голяма част от логистичната дейност е в ръцете на престъпници. Или ако не, логистичните фирми са силно повлияни от престъпността. Има множество случаи на копиране на кредитни карти, в които участниците са е, руснаци. По отношение на наркотиците, в Русия пазара на наркотици, особено на хероин, е по-голям от този в Европа. Част от е, вносът е през Литва и Латвия. Но е, наркотиците минават и през други европейски страни. Има голямо въздействие върху кокаина, производството на федамини се увеличава и е, те често се контрабандират е, към Финландия. Кокаинът и канабисът, който се трафикира към Русия, понякога преминава и през Финландия. През Финландия понякога преминават и така наречените дизайнерски наркотици. Благодаря за вниманието. Благодаря на нашите оратори и ще предам председателството на моя колега Калкопи. Well, ladies and gentlemen, um, it is now uh, your opportunity to... Дами и господа, сега имате възможност да зададете въпроси към участниците в тази част от изслушването и да направите коментари в отговор на казаното от тях. Нека първо да дам думата на господин Яколина. Grazie, Presidente. Благодаря, господин председател. Изслушах внимателно четирите представяния. Това засилва нашето убеждение, че всички видове сътрудничество в съдебната, полицейската, митническата система са особено важни, не само в рамките на Европейския съюз, а също така и в сътрудничество с трети държави, за да можем да предложим отпор на организираната престъпност. Имам въпрос а, на директора а, на Frontex. В нашето досие сме предвидили създаването на бюро в структурата на Фронтекс. за борбата с трафика на хора, стоки и оръжия, защото този вариант ни се струва по ефективно от гледна точка на разходите. Това е така наречен граничен патрул на Европейския съюз тази идея можем да обсъдим в рамките на срещата с докладчиците в Сянка, но това касае организацията Frontex. Няколко коментара към другите представения на колегата от Литва, на колегите от Полша и Финландия. От техните представяния аз извеждам абсолютната необходимост от гранични системи за контрол. Те могат да спрат престъпната дейност и също така могат да осъществят връзка с дейността на Интерпол. Смятам, че е ясно, както споменаваме в нашия документ, че борбата срещу криминални организации, контрабанда, трафик засягат нашите граници, границите на Европейския съюз. И също така виждам потвърждение на насоките в, на нашия доклад и още веднъж смятам, че казаното в нашия доклад се потвърждава. Благодаря. Някой иска ли да се зададе въпрос? Благодаря. Извинявам се. Е, закъснях малко за заседанието. И слушах обаче изказването на на участник от Финландия. Аз съм от Швеция и доста се безпокоя от навлизането на руската мафия в скандинавските държави. Вие споменахте, че част от това навлизане минава през Финландия. Както знаете, има някои обвинения, чрез като организирана престъпност едва ли не се е установила много добре в някои части на нашите страни. Как според вас можем да е, реагираме на това? Сътрудничат ли си с нас руснаците по какъвто и да било начин? Господин Путин сътрудничи е, ли си с нас, помага ли ни по какъвто и да било начин. Честно казано ми се струва, че такова сътрудничество просто няма. Е, не знам дали той не помага на грешната страна. Какви са мислите ви по въпроса? Председател. Изглежда, че другите колеги още обмислят въпросите си, така че нека да дам думата на участниците в тази част от изслушването да, да отговарят на първите два въпроса. Заповядайте. Господин Ръслер, благодаря, господин председател. Честно казано, не съм много сигурен дали достатъчно добре съм разбрал въпроса на господин Яколино. мандата на Frontex е да подобри е, контрола по външните граници. Целта е да се допринесе за по-ефективната борба срещу сериозната трансгранична престъпност. За тази цел, заедно с държавите членки, възнамеряваме първо да разработим съвместните си операции – които са с множество цели. Опитваме се да подобрим сътрудничеството между агенциите и на европейско и на национално равнище и се опитваме да използваме едни и същи инструменти за наблюдение, за ам, контрол на нелегалната миграция и други типове а, е, а, е, нелегални прекосяване на границата, да кажем, а, е, трафик на наркотици от Африка към Испания. На второ място, целта ни е да осигурим по-добро сътрудничество между агенциите и на местно равнище и на контролните гранично-пропусквателни пунктове. Това става благодарение на нашата концепция за работата по конкретни точки и е, благодарение на сътрудничеството на национално равнище. Усилията се подкрепят и на национално равнище, и в рамките на работната група за сътрудничество между митниците на европейско равнище, както и в работата ни с ОЛАФ. На трето място подкрепяме държавите членки в техните усилия да задълбочат сътрудничеството си посредством регионални форуми за координация и сътрудничество. Например, в Балтийско море съществува сътрудничество за граничен контрол на прибалтийските държави. Същевременно, трябва да има предвид, че работата на Frontex има своите ограничения и за това е необходимо да се очертаят конкретни приоритети, за да се подобри контрол по границите и да се борим срещу нелегалната иммиграция. Благодаря господин Пайгот Синас. Благодаря. Основният въпрос, доколкото разбрах, е въпроса за сътрудничество между митниците. Каква точно платформа се използва и коя агенция е основният координатор на върха на тези дейности по сътрудничеството. Както споменаха колегите ми, работи се в рамките на работната група за сътрудничество между митническите органи. Там се координира дейността на митниците на европейско равнище. А що се отнася до сътрудничеството с граничната полиция, Фронтекс е много по-добър орган за координация на това сътрудничество. и до голяма степен мисля, че успяхме да постигнем основните си задачи и цели. Разбира се, винаги а, има какво да се подобри. Но като цяло нещата стоят сравнително добре в момента. Господин Бартоломейчик. Благодаря. В допълнение искам да кажа, че, както казах в презентацията си, е едно е да се пазят границите. Всички а, а, агенции, митниците а, и гранична полиция трябва да имат достъп до допълнителни данни, събирани от правителствата на държавите членки и от трети страни, които имат желание да участват в сътрудничеството. Също времено обаче искам да подчертая колко Важни са международните органи, които ни позволяват да правим това, като FCTC, например, и други органи. Става дума за рамковата конвенция за контрола върху търговията с тютюн. Ако а, се използва достатъчно добре тази а, рамкова а, конвенция, а, ще постигне по-добри резултати в борбата срещу нелегалните стоки. Няма как да а, проконтролираме всички нелегални стоки. Събирането на, баз... на данните за базата данни трябва да е отговорност на правителствата. Благодаря, господин Раяла. Благодаря. Що се отнася до руската мафия? А, все пак трябва да се има предвид, че тук става дума за руско говоряща организирана престъпност. Тоест, престъпност проистичаща не само от Руската федерация, но и от бившите страни в Варшавския договор. Извинете, от бившите републики. Как можем да се справим с тази престъпност? Първо трябва да видим откъде да започнем. Много важно е сътрудничеството с трети страни, в случая и Руската федерация. За тази цел трябва сътрудничество, споразумение, планове за действие. Трябва да се определят общи цели, трябва да има общи възгледи и общи мерки срещу организираната престъпност. В скандинавските страни традициите за сътрудничество са отдавнашни. Има си специални инструменти за сътрудничество. И вече обменяме опит. Например, за най-добрите практики за борба срещу рускоговорящите престъпници, които застрашават и скандинавските страни, и прибалтийските държави. Работим и с групата за Балтийско море. Благодаря, господин Яколино. Искахте да зададете допълнителен въпрос, а след това господин Нютон Дан е, поиска думата. Заповядайте. Си, солтанто una precisazione, Пробабилменте non sono stato sufficientemente... Само едно малко уточнение, може би не се изразих достатъчно точно, когато зададох въпроса към представителя на Фронтекс. Въпросът ми беше следният Правомощията са известни. Правомощите на Фронтекс бяха потвърдени през 2010 година в Комисията по граждански права. Нашият доклад предвижда един апел към комисията да прецени възможността за създаване на един европейски патрул по крайбрежието, по морските граници за борба с нелегалната търговия, с фалшифицирани продукти по морските граници на Европейския съюз. По вътрешните и външните водни граници. Това е нашата работна хипотеза или предложение. Мисля, че изясних а, сега моя въпрос и а, искам да попитам какъв може да бъде приносът на, от а, Frontex а, и комисията. Мисля, че този въпрос е към господин Ройслер. Не знам дали искате веднага да отговорите на този въпрос или а, и мога да ви дам думата веднага. Благодаря, господин председател. Морската сигурност и безопасност са основни задачи в тази рамка. Основни задачи, които съществяват граничните власти. Контрол на границите е един от елементите за сигурността морската сигурност и безопасност. Ето защо това не е нещо, което може да насочва развитието на граничните власти. И а, тази функция се разработва от няколко години. Функцията на охраняване на морските граници се подкрепи от Frontex, подкрепя се от държавите членки, но е в ръцете на компетентните органи на държавите членки, тъй като това е съчетание от морска безопасност, морска сигурност и други елементи. Включват се различни органи. Надявам се, че това достатъчно пояснява позицията на Frontex в това отношение. Благодаря много. Бил, имаш думата. Извинявам се на господата, защото гласувах в друга комисия. Не чух нито една от вашите презентации. Искрено се надявам, че ще ни оставите нещо, което можем да четем в последствие и то ще ни е полезно. Господин Роджиала, казва ораторът, надявам се правилно да про изнасям името си. А, господин Шмидт а, каза нещо подобно преди. Путин с нас ли или не? Дали ни помага или не? Това е което ми се иска да знаем. Ако обаче не искате да ни отговорите, вие това ще ни каже достатъчно. А, а за останалите господа, може ли с едно изречение или една препоръка да завършите, тъй като няма много време? А, което според вас е, е задача на нашата комисия. Това е нашата задача да стигнем до ясни и разбираеми препоръки, които да а, допринесат за нашия напредък. Ще дам думата на всички оратори. Смятам, че изучаването господин Путин беше нещо, с което аз се занимавах преди няколко години и съм сигурен, че експертите тук ще имат подробна информация и с удоволствие бихме чули за неговия характер и цели. И така, кой би искал да отговори пръв? Да започна с господин Пагазинес. Господин Паева. Нека започнем от тик и ще стигнем и до вас. Много е трудно един въпрос да се а, отдели, но щом това е задачата, бих ограничил повишаването на информираността и нетолерантността към контрабандата и контрабандираните стоки. Защото в момента ние всъщност се занимаваме с последствията, събраните конфискувани продукти и така нататък, но реалната цел, според мен, е да се смени а, менталитета и начинът по който гледат хората на такъв тип стоки. Това за мен е основната цел. Благодаря. Благодаря много. Сега господин Паеля, заповядайте. Благодаря. Не знам за господин Путин. Може би не съм точния човек, на който да зададем този въпрос. Може би на следващата среща на високо равнище е мястото. но по повод на взаимодействието винаги има възможност за по-добро сътрудничество. Наскоро, преди седмица, посетих инспекция, работна група в Москва за а, визовия режим. Посетихме всички правоохранителни агенции там. Обсъдихме много нарушения. Разбира се, винаги има възможност за по-добро сътрудничество. Но основното послание беше, че министерствата и службите, които отговарят за а, предотвратяването на престъпление, международно сътрудничество. Те наистина много си сътрудничат и са много отворени и много искрени. Това е. Други искат ли да коментират? Искате ли да се изкажете? В отговор на въпроса ви за препоръки, смятам, че най-важното е животът на а, хората, които се занимават с нелегална търговия, с, контрабон, контрабанда, много по-труден. По един начин може да го направим. Колкото по-бързо приемем европейско законодателство, а, то ще ни помогне а, незаконните производители да не могат да имат такива доходи. Дадах примера с контролно на изделия. Тази глобална система за проследяване на контрабандирани стоки. Ако имаме такава система и маркираме всички стоки, животът на контрабандистите ще бъде много по-труден. И е, пред вас ще бъде възможността да го направите след няколко дни и ако го постигнете, аз бих бил доволен и съм сигурен, че и други биха били доволни. Благодаря. Благодаря много. Други а, желащи да коментират а, или да зададат въпроси към нашите уважаеми панелисти? Не. В такъв случай ви благодаря, господа, за вашия принос, за вашите изказвания днес след обед. И мисля, че остава единствено да обявя следващото ни заседание, което е на 7 май. И мисля, че тогава ще гласуваме за междинния доклад в 9 часа. Така че това е следващото заседание на нашата комисия. Благодаря за участието ви днес. Още веднъж благодаря на вас, господа.